доклад е докладът на госпожа Лопес Бермехо, доклад за напредъка в областта на ВЕИ. Вторият на господин Маркос Пипер, доклад за изпълнението на директивата за енергийната ефективност. Първа ще се изкаже госпожа Лопес Бермехо в качеството си на докладчик. Имате 4 минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, колеги, госпожи и господа, Изминаха два месеца, откакто внесохме първия вариант на доклада за напредъка в Европейския съюз в областта на енергията от възобновяеми източници. Благодаря на секретарията и на останалите колеги за темпото, с което работих, която проявиха да постигнем напредък по този текст. Парламента трябва да помогне на комисията да оцени какво да се направи с онези държави, които не променят своите политики и съответно не отговарят на изискванията за енергийния микс до 2020 година. Знаете, че има и директива за възобновяемите източници на енергия, която пък споменава 2030 година. Имаме и целите от конференцията в Париж, позната като КОП-21. Подобни теми засяга и доклада Пипер относно енергийната ефективност. Това не е случайно. Знаете, че ние се опитваме да заложим на възобновяемите източници на енергия, да спестяваме енергия. В много държави членки обаче има сериозни затруднения. Целта е да стигнем до един по-екологичен, по-чист, по-справедлив енергиен модел срещу интересите на олигополите, които в момента доминират в отрасала. Няма нужда да напомням на комисар Каниете, че политиките, които до момента е, се използват, не поемат. Е, не, не, не, не водят до, до необходимото е, и Същото въжи и за Испания. Знаете, че там партията на господин Каниете управлява. Естествено, не можем да се откажем само за една нож от настоящите практики. Трябва обаче да продължим да залагаме на енергийните е, нови възобновяеми източници, на второ място трябва да гарантираме, че механизмите за генериране са такива, че наистина ще се изправим срещу олигополите. Трябва да заложим на едновременното генериране и потребление на енергия, трябва да имаме колективни системи за генериране на енергийни източници, трябва да имаме повече ефикасност и ефективност по отношение на разпределението. Това въжи в немалка степен и за централното парно е, отопление. В миналото е имало опити да се коригират някои неправди. Имаше опити за биоенергия, за по-бързото развитие на този отрасъл, използването на биомаса в транспорта, например. Тук трябва да се спомене необходимостта от е, управлението на ресурсите. Виждате, че има борба за земя. Знаете за разделянето между земеползването и енергийната ефективност. Тук има много е, социални предизвикателства. Надявам се, че нашето изменение в тази връзка ще бъде прието. Не можем да си позволим да намалим трудовите стандарти. Трябва да създадем повече работни места в сектора на енергетиката. Ето защо в доклада казваме, че трябва да се постигне напредък във всички отрасли на, на индустрията, когато се залага на новия модел. Целта, в крайна сметка, е да се намали енергийната бедност и да се помогне на онези домакинства, които в момента имат затруднения с това да се отопляват или охлаждат. Знаете, че всеки има право на нещо подобно, на достатъчно количество енергия за съответните цели. Надявам се, че доклада ще бъде прият и ви благодаря за вниманието. Благодаря. Следващия доклад, че господин Пипер за 4 минути. Президент, е, комисар. Благодаря, господин председател, господин комисар. Днес е един паметен ден – Предстои референдумът в Великобритания. Той е посветен, между другото, на въпроси като намаляването нивото на бюрокрацията и демокрацията. Въпроси, които ще обсъдим и днес. Повишаването на енергийната ефективност е печелившо за всички страни, тъй като води до намаляване на изпускането на вредни вещества при същия вложен ресурс. Намалява също така и сметките за битово потребление. Енергийната ефективност повишава и енергийната сигурност. Всичко това означава, че инвестициите в енергийната ефективност са инвестиции в бъдещето на енергетиката ни. До 2020 година ще намалим енергопотреблението си с 20%, но не единствено благодарение на европейската нормативна уредба. Ще постигнем това и благодарение на ангажираността на потребителите и на дружествата, които се стремят да намалят енергопотреблението си. Благодаря им за това. Структурата на европейския енергиен баланс е историята на един успех. На първо място в света сме по економиите на енергия в областта на ВЕИ, както и в областта на енергийната ефективност. Но дружествата и потребителите плащат висока цена за това крупните и дребните потребители заплащат сред най-високите цени в света. Това се дължи на тарифите за захранване на енергия в мрежата, които се прилагат вече от години. Освен това, играчите на пазара вече от години се борят за оцеляване. Инвестира се единствено извън Европейския съюз. Екологичното проектиране, етикетирането, схемата за търговия с емисии, намаляването на отработените газове, реновирането на сградите, нормативните актове във всички тези области имат своите основания, но не са съгласувани, за съжаление, националните енергийни политики. В областта на енергетиката има високо ниво на бюрокрация. Има проблеми също така и с цените на емисионните квоти. Съжаляваме, че спадат тези цени. Постоянно санкционираме дружествата с все по-високи разходи. Не можем да продължаваме по този начин, госпожи и господа. Аз лично работих по директивата за енергийната ефективност. Радвам се, че много от първоначалните ми идеи останаха в доклада, а именно повече новаторство за енергийна ефективност. Не бива да залагаме единствено на енергоспестяването. Трябва също така да има гъвкав механизъм, за да бъдат държавите членки стимулирани да инвестират. Трябва да намалее нивото на бюрокрацията. Законодателството трябва да е по-съгласувано. Мнозинството от колегите тук са съгласни с всичко това, но аз съм категорично против задължителното изискване за енергоспестяване в размер от 40%. Това не е насочено към повишаване на енергийната ефективност, Това е чисто и просто забрана за потребление на енергия. Бихме могли да прибегнем до такива мерки, ако Европа е в тежко положение, но Емисиите на парникови газове от 1995 година намаляха с 20%. БВП на Европа пък междувременно се увеличи с почти 50%. С 25% намаля обемът на вредните вещества. Ако това не говори за ефикасност, то какво друго? Ако сега въведем задължително изискване за енергоспестяване в размер от 40%, това ще означава, че си затваряме очите пред реалността, че изкривяваме затова призовавам колегите от социалистите и либералите да подкрепят нашето изменение, предвиждащо ориентировачна цел от 30 до 40%. Не бива да се предвиждат задължителни изисквания. Ако не бъде постигната ориентировачната цел, може да помислим за нормативна уредба. Но нека се доверим на потребителите. Европейският съюз е на водеща позиция в света. Искаме да я подсилим в бъдеще. Благодаря, благодаря и на нашите асистенти и на секретариати благодаря на господин Пипер от името на комисията, господин Ариас Каниете. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, за мен е огромно удоволствие да бъда тук с вас отново и да участвам в е, дискусията за двата основни стълба на енергийната ефективност. А също така и факта, че ги разглеждаме заедно, показва колко важна е тяхната роля за изпълнение на амбициозните ни ангажименти по отношение на климата, постигнати на последната среща на върха. Дебатът е много важен. Опитваме се да а, финализираме законодателството в областта на енергийната ефективност. Ще започна с коментари по доклада на господин Пипер за енергийна ефективност. Както казах, предвиждаме преразглеждане на всички директиви за енергийна ефективност, включително тези за сградите, като целта е да се създадат, да се определят целите до 2300, да се създаде и ранкова структура и мерки за постигане на тези цели особено за секторите, където е най-вероятно да може да се осъществят економии. Напълно съм съгласен с заключенията на доклада на господин Пипер за необходимостта систематично да се включва принципа на енергийна ефективност в политиките за енергетика и климат. Необходими са ясно формулирани цели за 2300, застъпени в законодателството. Ние искаме да изпратим един положителен сигнал и на инвеститорите, и на законодателите, да се започне с дългосрочни инвестиции за постигане на тези цели. Законодателството ще предвижда, трябва да предвиди не само и дългосрочните цели, но и мерки за изпълнението му, т.е. да има достатъчно сериозно отношение към него. Член 7 от закона за енергийна економия показва, че гражданите са приели много сериозно тази тематика. Създават се механизми за контрол за постигане на целите до 2020 и се надяваме, че по силата на този член ще се осъществят повече от половината от економите на енергия по съответната директива. Това е много добре, но трябва да предвидим текста такъв, че сега да може да посреща и целите до 2300, т.е. за намаляване на емисиите. Изключително е важно да огледаме и сектора на сградите там могат да се осъществят сериозни економии. Като тук става дума и не само за економии, но и флуктуации в потреблението и е, енергийната бедност. Това е от е, ключово значение. Благодаря отново на докладчика за включването на тези важни области в доклада. Ние ще продължим да работим по тези теми. Същото се отнася и за преразглеждането на директивата за възобновяеми енергии. 16% беше квотата до 2014. Директивата работи добре и в повечето страни членки сме на път да постигнем целите за 2020. Всички страни членки, освен една, всъщност е, към момента са постигнали по-високи цели, отколкото се предвиждат, т.е. са постигнали целите за 2020 за намаляване на употребата на изкопаеми горива и за намаляване на емисиите. Има още няколко страни членки, които трябва да работят за постигане на целите – и ние сега съсредоточаваме всичките си усилия върху изпълнение на директивата за възобновяема енергия. Както правилно се казва в доклада, ние вече трябва да обърнем поглед за след 2020. И директивата за възобновяема енергия е ключов инструмент. Той ще бъде подкрепен и от е, текста за е, енергийно управление и преразглеждане на структурата на енергийните пазари. Трябва да има стабилна правна рамка за инвеститорите в тази област. Преразглеждането на директивата и промяната на пазара на електричество, създаването на нова рамка за инвестиции, това са ключови фактори за засилване на нашите за усилия в областта. Искаме да успеем да се справим с всички опасения, които вие изказвате в доклада, е, отчитаме коментарите за системите за централно отопление, за охлаждане. Трябва да се намали и бюрокрацията, която забавя инвестициите в Европа. Е, нека да ви кажа кои са темите, които разглеждаме. Първо, целите – Целите за 2020 вече ги казах. Опитваме се да създадем национални цели за 2020, които ще са отправни за целите 2300. После пътищата за постигане на тези цели. Елек... Електричество, транспорт, централни отопление. А, транспорта все още изостава. Трето, много големи мащабни програми за подкрепа на възобновяеми енергии, включително и такива базирани на пазара. Необходимо е също да има конвергенция на националните системи и да бъдат те разработени по такъв начин, че да е по-лесно за производителите на възобновяеми енергии да излизат по-лесно на пазара. И що се отнася до идеята за устойчивост, много се радвам, че тя е широко застъпена в доклада. Комисията работи за подобряване на и по-устойчива политика в производството на биомаса и търсиме практически подходи за намаляване на емисиите, за намаляване на въздействието върху околните предприятия и за намаляване на бюрокрацията, особено за по-малките производители. Нека да подчертая колко е важен този дебат, колко е важна ролята на парламента в нашия опит за изготвяне на нови законодателни предложения. И е, ключов момент е необходимостта да се мобилизират инвестиции в сектора. Фонда за стратегически инвестиции отваря нови възможности и ние трябва да ги използваме много интелигентно. Обръщаме се също към регионалните и местни, местни власти да се възползват максимално от този инструмент. И накрая, нека да кажа, комисията е изключително благодарна и за двата доклада и мога да ви обещая, че в следващите законодателни предложения ние ще излезем с емиция с амбиция и ще гарантираме е, нашата работа в енергетиката да бъде основен двигател за постигане на целите от Париж за ниско въглеродна економика. Надявам се, че парламента ще ни помогне за това. Благодаря, господин комисар Ариас Следват изказвания от името на парламентарните комисии. Госпожа Петир за една минута от името на Комисията по околна среда predsjednie estitam izvjestiteljima i zahvaljujem im na suradnji. europska unija и държаве. Благодаря. Приветствам докладчиците за този доклад. Взаимодействието ни бе много добро. Европейският съюз при всички положения може да се погрижи за повишаване на дела на ВЕИ в общия размер на енергопотреблението с 20% до, до 20% до 2020 година но не инвестираме достатъчно в транспорта, поради недостатъчни инвестиции в производството на биогорива. Затова призовавам комисията да даде ясна перспектива на производителите на биогорива за периода след 2020 година. Не използването на пълния потенциал на селското стопанство, както и на горското стопанство, чрез развити технологии за производство на биогорива, може да доведе до разкриването на 162 000 временни работни места, както и на хиляди постоянни такива. Така ще предотвратим изтичането на население от селските райони. Господин Омарже от името на Комисията по регионално развитие. Благодаря, господин председател. КОП-21 показа колко е важна ролята на регионите и на градовете за прехода на обществото към нисковъглеродна економика. Кохезионните фондове също могат да бъдат използвани в по-голяма степен за постигане на целите за разработване на възобновяема енергия. И нашата комисия съжалява, че всъщност използването на фондове от кохезионните фондове средства от кохезионните фондове не възлизат на повече от 1,1% от 7 до 2013 и 1,4% до, от 2014 до 2020 година. Затова призоваваме градовете, регионите в Европа да мобилизират всички средства в този смисъл, включително и най-крайните райони, за да може да постигнем амбициозните се цели за енергийна автономност. Благодаря, господин Омърже. Господин Богович не е тук. Господин Лиза от името на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Господин Лизе по доклада Пипер. Благодаря на Маркос Пипер и всички останали, които работиха по този доклад. Има много пресечни точки между Комисията по околна среда и Комисията по промишленост и енергетика. Призоваваме за гъвкавост най-вече по мерките по член 7 Призоваваме също така за сигурност при планирането. Т.е. предвидените мерки трябва да бъдат с удължен срок на действие и след 2020 година. Имаше много оживени дискусии в двете комисии за целите. И двете комисии с мнозинство застанаха зад целта от 40%. Но аз съм за альтернативното предложение на ЕНП. Подкрепих решението взето в ресорните комисии, което обаче според мен не е реалистично. НП залага стойност от минимум 30%. Тук трябва според мен да се намеси комисията. Доколкото знам, там се водят разисквания за повишаване на целта за предвиждане на повече от 27%. Доколкото знам, председателят на комисията е против това, което според мен е недопустимо. Преди да бъде избран, Жан-Клод Юнкер заяви, че е за поне 30%. Трябва да изпълни поетите преди изборите ангажименти. Благодаря на колегата Лизе. Следват изказвания от името на политическите групи. Господин Бенцен за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа относно доклада за напредъка. Искам да благодаря на всички докладчици за добрата работа има ясни разделителни линии между политическите групи по този въпрос. От една страна, по-реалистичната страна, от друга страна имаме по-нереалистични искания, които ще доведат до по-високи цени. Мисля, че трябва да кажем, че държавните и правителствените ръководители трябва да направят оценка на реалистичните цели. Всички искаме да използваме възобновяема енергия и то в голяма степен до 2030 година. Много държави членки проявяват сериозни амбиции в това отношение, но трябва да видим какви точно да са целите. Надявам се, че колегите ще демонстрират разум, когато се гласува днес. Ние в НП подкрепяме диверсификацията на енергийните източници, подкрепяме енергийния микс, неговата устойчивост, подкрепяме енергията от възобновяеми източници, от устойчиви източници. Това би довело до повишаване на конкурентоспособността, до нови работни места. Е НП смята, че трябва да има дългосрочни и трайни решения. Работата за възобновяеми източници може да доведе до намаляване на разходите за енергия, Възможността да се сравняват енергийните цени е от полза за европейските потребители. Ние имаме редица приоритети от е, нашата партия, имам предвид, е, в е, доклада, чиято цел е да има намаляване на цените и да се заложи на точния енергиен микс. Трябва да се отчетат и технологиите, които се появяват на пазара. Има изменения към доклада, които са нереалистични и неуместни. Надявам се, че ще приемем добри цели в доклада в крайна сметка и така благодаря за думата. Бенсен, е колеги. Благодаря на господин Бенсен. Господин Похе за две минути pane předsedající pane komisaři eh, kolegyně a kolegové i já bych chtěl poděkovat kolegům. Благодаря. Уважаеми колеги, искам да благодаря на господин Пипър за отличното сътрудничество по доклада за преразглеждане на директивата за енергийна ефективност. Настоящата директива е много добра основа за постигане на целите ни е, за климата и енергетиката, включително тези от КОП-21. Но ние можем да постигнем това само ако премахнем някои от недостатъците на директивата, а именно твърде голямата възможност за гъвкавост, в резултат на която в момента изоставаме от постигане на целите. Ако нищо не се направи, никога няма да постигнем тези 20% намаления до 2020. Комисията ИТРА ясно казва, че е необходима по-ефективна рамка. Нека да изтъкна няколко момента, които са важни в доклада. Първо, задължителните 40% цел за енергийната ефективност. Обеден съм, че парламента трябва настойчиво да подкрепя това искане, защото ако отстъпим от него, реално ще кажем не на независимостта от вносни твърди горива. После, енергийната бедност, която бе пренебрегната като тема в първоначалния текст, много се радвам, че сега се появява в настоящия вариант. Е, и комисията и страните членки трябва да заемат една положителна позиция по тази тема за да се подсили и член 7 и да се формулират ясни цели за плановете за действие за енергийна ефективност на страните членки. Накрая въпроса е, за другите регламенти, които имат отношение към темата. Примерно схемата за търговия с емисии, там където има голямо застъпване. И вместо да се конкурират двата законодателни текста, би следвало да работим така, че да отстраним застъпването. Затова комисията трябва да излезе с съответни предложения. Благодаря на колегата Похе. Господин Похе, ще отговорите ли на въпроса на господин Христофор? Питя, колеги, Христофору. Господин Христофор. Кирия Проедре, ευχαριστώ А в тези измери с прагматика има е προβληματισμένος. Благодаря, господин председател. Е, намираме се в трудни времена. Целите, които си е, формулираме, са трудни е за постигане е, понякога на национално ниво. Ораторът няма микрофон. Please use another microphone. Благодаря. Убеден съм, че Съображенията по отношение на климата се отнасят еднакво е, и за енергетиката, и за целите за, за борба с климатичните промени. Е, примерно в Кипър има пожари, горски пожари, които застрашават и човешкия живот. Вие използвате процедурата на синя карта и трябва да зададете въпрос – Имате само 30 секунди за това и вече ги надхвърлихте. Ако обичате. Микроф. Как можем ние да се мобилизираме като Европейския съюз, да използваме съответните средства за постигане на целите – след като формулираме и енергийни цели, и цели свързани с климата, а пък природата си нанасят своите щети, както в случая с пожарите. Имате думата за отговор. Благодаря. Аз казах това. Мисля, че и комисията говори по тази е, тема. Част от нашата борба с климатичните промени трябва да се състои в е, набиране на инвестиции. И тази е, цел 40% ще допринесе за по-голямо използване на възобновяеми е, ресурси. Не знам как точно да свържа този отговор с е, горските пожари в Кипър, да ви кажа честно. Благодаря на колегата Похе. За минута и половина госпожа Ван Босуита. Благодаря, господин председател. Колеги, Днес предстои да гласуваме по два важни доклада от областта на енергетиката. Доклада за енергийната ефективност и доклада за възобновяемите енергийни източници. Въпреки, че държавите членки са постигнали споразумение по целите, Европейският парламент поставя това споразумение на карта, залагайки нереалистично амбициозни цели – трябва да се опитаме на първо място да намалим енергопотреблението си. Има много голям потенциал за това в Европейския съюз. Почти половината от енергопотреблението ни се пада на отопление и охлаждане. Но голяма част от тази енергия се губи поради недостатъчна изолация на сградите. Ако намалим енергопотреблението тук, то гражданите ще могат да се възползват от инвестиции, да се възползват и в по-голяма степен от екологосъобразни технологии. Що се отнася до енергийната ефективност, не бива да си поставяме нереалистични, прекалено амбициозни цели. Нека сме амбициозни, но и реалистични. Задължителното изискване за дела на енергийната ефективност, предложено от докладчика, е нереалистично. Някои държави членки ще трябва да отправят поглед отвъд границите си, за да постигнат тези цели. Какъв е тогава смисълът в националните цели? Нека заложим по-скоро на европейското сътрудничество. Благодаря на госпожа Ван Босо и господин Хербранди. Благодаря, господин председател. Нека в началото да кажа няколко думи за двата доклада, които се появиха неодавна. Доклади за енергетиката. В първия член на единия доклад се казва, че ветрената енергия и слънчевата енергия унищожават енергията от изкопаеми горива и се призовава за двойно по-голямо използване на енергия от възобновяеми източници. За да стигнем Мексико и други държави, ние трябва да, да заложим на източниците от възобновяема енергия. В другия доклад се казва, че Европа губи своята репутация като лидер в областта на енергията от възобновяеми източници. Това много ме тревожи. Миналата година инвестициите в подобна енергия в Европейския съюз паднаха с 21%, а в останалия свят те се увеличиха и то сериозно. Това се казва в доклада и това много ме притеснява. В доклада виждаме, че се е, случва една е, страхотна конкуренция, състезание за това кой ще се справи най-добре. Тъй като тази енергия е чиста, е, отличното тук е, че е, тя е и ефтина. Значи ефтина и честа, е, чиста едновременно. Как да, да, да постигнем всичко това? като наистина поставям ударението върху възобновяемите източници. Последното нещо, от което имаме нужда е консерватизма. Имаме нужда от ясни задължителни цели за цяла Европа. Призовавам комисията, когато разработвате своите предложения за септември, моля да предложите наистина категорични, амбициозни и задължителни цели. Благодаря. Председателят, не съм сигурен дали колегата зад вас не искаше да зададе въпрос. Да, ще отговорите ли на въпрос на колега, за чието име в момента не се сещам? Mikro. mano pavardė. Iš tikrųjų. Казвам се Ропе. Съгласен съм с току-що казаното. Имаме нужда от регулация. От друга страна обаче знаем, че проекти като Северен поток 2 напредват, Неодавна чух, че канцлер Меркел е дала своето одобрение за Северен поток 2. Това не означава ли, че нашите чисти, непорочни мечти ще останат само на хартия? Когато Северен поток 2 стигне до Европа, ще спрем да говорим за енергия от възобновяеми източници. Yes. Chairman, thank you господин Гирбранди. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с колегата. Не смятам, че Северен поток е интелигентен. Притесняваме още повече обаче нещо друго. напредъка към енергиен съюз не се осъществява поради държавите членки. Имаме 28 енергийни пазара в момента. Защо да нямаме едно общо усилие към ефтина, чиста, надежна енергия? Това трябва да е основния ни стремеж. Благодаря за една минута и половина. Бенито Зулуага. Добър ден на всички. Добър ден, господин комисар. Когато говорим за енергия, аз с е, удоволствие присъствам на дебатите в пленарна зала. Последния път е, имах е, трудности в това да взема думата, защото са така голямата коалиция не ми даде възможност. но се надявам, когато следващия път дойда в пленарната зала, да получа директни отговори от комисията за всички въпроси, които се зададоха за енергийна ефективност и данъчните мерки в това отношение. В Испания ще се проведе една много голяма конференция за положението с енергийната ефективност в нашата страна. Необходимо е целите за енергийна ефективност да станат задължителни за всички страни членки, за да може да има и един стабилен пазар на енергийните продукти. Именно това се опитва да постигне и моята страна. Но за момента е, има и сериозни проблеми с инвестициите за възобновяеми енергии. Председателят благодаря. Ще прекъсна за малко и разискванията.